Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Много ви моля да заемете местата си, за да продължим с гласуването. Преди да пристъпим към гласуване, ще дам думата на господин Башир по процедурен въпрос. Моля ви, колеги, моля за тишина, за да чуем господин Ахмад Башир. Micro. Micro. Four, three, two. Микрофон, ако обичате. Is it working? Yes. Okay. No. No. No. Работи ли? Не работи. Thank you. It's a, it's a, honorable chair. Почитаеми господин председател, вчера Sky News показа на целия свят страданията на рухингите. Аз самият видях това страдание със собствените си очи, когато в Бангладеш се запознах с оцелелите рухинги. В Миянмар бебетата се раждат на плажа. Жените абортират в Бангладеш, а останалите просто загиват. Британският министр-председател заяви, че е, ще се бори срещу унищожаването на рухингите. Аз просто искам от председателя да позволи допълнителен извънреден дебат за положението на рухингите съгласно правило 543, параграф 4 след като съм бил в Бангладеш, Миямар и Обединеното кралство и съм разговарял там, мисля, че Европейския съюз трябва да свика среща на върха, за да сложи край. Би трябвало ние да поведем напред. Благодаря. Благодаря ви. Внимателно изслушах предложението както и обосновката му. Поемам ангажимента да го препредам на председателя на Европейския парламент. Сега преминаваме към гласуване доклада ВИОТ и мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Започваме с поименно гласуване. Край на гласуването.